Witam Państwa. Rozpoczynamy. Добро утро на всички. Откривам заседанието днес. Малко рано е днес, но ви казах защо се срещаме днес толкова рано. В 11.30 ще има тържествено заседание по повод на договорите от Рим. Затова започваме с гласуването. Първото гласуване е за ефективно използване на ресурсите, намаляване разхищението на храни, подобряване на безопасността на храните. Докладчикът е господин Никълсън. Енви е отговорната комисия. Имаме 70 изменения и сме постигнали компромиси. Господин Никълсън из... има думата, ако иска. Благодаря, господин председател. Радвам се, че толкова рано сутрин има толкова много колеги, които са дошли свежи, мотивирани, ентусиазирани да гласуват. Искам да благодаря на моя екип най-напред. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Мисля, че свършихме много добра работа, постигнахме компромиси и смятам, че докладът е много добър. Тук ще приключа. Благодаря на всички. Благодаря. Да, винаги е хубаво да споменаем хората от екипа, които са ни помагали. И така, надявам се всички имате картите за гласуване. Изменение едно. Кой е за? Кой е за? Кой е против? Отхвърлено. Компромиса. Електронен. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Господин Агнев, имате думата. Господин шефове ми казва, че не съм си сложил картата. Аз обаче съм си я сложил, но машината не работи. Try another slot. Ще опитам в uh, друг слот. Won't even take it. That's Brexit, you know. Right, Brexit appears to have appeared prematurely, Chem. You'll have... Явно Брексит се е случил предварително. Не знае какво се е случило. Вече Брексита действа oh, he's got it right. Okay. Чудесно, той го... Той ми помогна. Всичко вече функционира. Добре. Добре, ние знаем. Е, както и да е гласувал господин Агнио, резултатът няма да се промени. Компромис Б. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Компромис С. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Благодаря. Компромис А. Моля, гласувайте електронно. Zamykam głosowanie. Край на гласуването. Благодаря. А сега изменение 12. Кой е за? Кой е против? Прието е. Компромис Д. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Прието. Е. Компромис ДА. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Е. Изменение 28. Кой е за? Против? Отвърлено. 14 за, против, отхвърлено. 16 за, против, отхвърлено. 22 за, прието е. 26 за, против, отхвърлено. Компромис е. Моля, гласувайте електронно. Замекам. Dziękuję, приемте. Przechodzimy. Прието е. Изменение 19. За. Прието е. 40 за. Мерси. Прието е. 84. Ok, głosujemy poprawkę 84. Kto jest? 84 za. Против. Отхвърлено. 41 за. Против. Отхвърлено. 43 за. Против. Отхвърлено. 44 за. Против. Отхвърлено. Компромис F. Моля, гласувайте електронно. Замекам гласуване. Поправка przyjęta. Przechodzimy до... Компромис przyjęty. Podchwalę. А, прието, извинявайте. 53-то. За. Против. Отхвърлено. Компромис. Г. Моля, гласувайте. Замикам. Край на гласуването. Прието. 64-то. Е. За. Прието. 66-то. За. Против. Отхвърлен. 68 за. Против. Отхвърлено. 69 за. Против. Отхвърлено. 70 за. Против. Нека проверим. Изменение 70-то <clears throat> електронно, моля. Замикам гласование. Край на гласуването. Прието е. 71 за. Против. Прието. Компромис хаш. Моля, гласувайте електрон. Замикам гласуване. Край на гласуването. Прието е. Изменение 82. За. Прието е. Компромис И. Моля, гласувайте. Zamykam. Przyjęty. Poprawka. Przyjęte. 101 е. за. Против. Отхвърлено. Компромис. Йод. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Прието е. Сто за. Против. Отхвърлено. Изменение 117. За. Прието е. Изменение 121. За. Против. Нека проверим, моля. 121.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 Моля, гласувайте електронно. Заме към гласуване. Край на гласуването. Приета. Е. Компромис Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Прието е. Компромисен. М. Гласувайте, моля, електронно. Край на гласуването. Прието е. Компромисен. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Компромисо. Електронно гласуване. Край на гласуването. Прието е. Компромис П. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Компромис К. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Изменение 131. Кой е за? Против? Прието е. 132 е за. Против? Нека проверим, моля, 132. Край на гласуването. Прието. 133. Кой е за? Прието. 135 за. Прието. 137. Кой е за? Против. Отхвърлено. 139 за. Против. Отхвърлено. 140. Сега смесеното изменение за водата. Моля гласувайте електронно. Замекаме гласование. Край на гласуването. Прието е. 144 за. Против. Прието е. 147 за. Прието. 150 за. Против. Отхвърлено. Но нека проверим, колеги. Проверка на 150. към гласование. Край на гласуването. Отхвърлено. 151. За. Против. Отхвърлено. Сто петдесет и три. За. Против. Отхвърлено. 157 за. Против. Отхвърлено. 165 за. Против. Отхвърлено. 167 за. Против. Нека проверим, моля. Проверка на 167. Край на гласуването. Отхвърлено е. С 22 против. 172 за. Прието е. А сега гласуваме Проекто становището, така както е изменено, целият текст. Моля, гласувайте електронно. Гласувайте. Замекам гласуване. Край на гласуването. Прието е. Поздравление. Поздравление за нашия докладчик. Господин Никълсън, иска ли думата? Не. Добре такъв случай искам само да спомена, че на 10-11 април докладът ще бъде гласуван в ЕНВИ и вероятно през априлската сесия ще влезе в пленарната зала. Сега продължаваме с доклада Нойхъл. Много важен доклад. Вие може би си спомняте, <clears throat> Дискусията за дискусията на базата на изследването от Холандия давам думата на госпожа Нойхъл. Аз също искам да благодаря на секретарята. Искам да благодаря и на докладчиците в Сянка. Това беше една много конструктивна работа. Винаги работихме заедно. Едно нещо искам да кажа. След компромис L – Имаше проблем. С социалистите и демократите обаче постигнахме компромис. 320 и 318 изменение. Там имаше размяна на плюс и минус, но сега всичко е наред в списъка. Благодаря още веднъж за доброто сътрудничество. Благодаря, казва председателят. Мога, може сега да преминем към измененията, към гласуването, извинявайте. Започваме с компромисите. Компромис А. Моля, гласувайте електронно. Приеме, замекаме. Край на гласуването. Прието е. 151. <clears throat> За. Против. Мисля, че е прието но нека проверим проверка на 151. гласуване. głosowanie. Е... Край на гласуването прието е. Преминаваме към 153. Кой е за? Против? Нека проверим, моля. Проверка на 153. Замекам. Край на гласуването. Отхвърлено. 154. За. Против. Отхвърлено. Със същото множество. Компромис бе. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Прието е. Компромис С. Моля, гласувайте. Гласуване. Дякую. замекам. Благодаря ви. Край на гласуването. Прието е. 188. Кой е за? против, отхвърлено е. Компромис Д. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 199. Кой е за? Прието е. Компромис Е. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Компромис Край на гласуването. Прието е. 234. Кой е за? Кой е против? Отхвърлено. Компромис Г. Моля, гласувайте по компромис Г. Край на гласуването. Прието е. 245. Кой е за? Кой е против? Отхвърлено. 246. За? Против? Прието. 247. 248 за. Прието. 249 за. Прието. Компромис хаш. Моля, гласувайте. Замекаме гласуване. Край на гласуването. Прието. 254 за. Против. Нека проверим, моля. Електронно 254. Замекам. Край на гласуването. Прието е. 258. Кой е за? Кой е против? Отхвърлено. 259 за против, отхвърлено. 200, 260 за, против, прието е, но нека проверим, нека проверим 260. Замекам гласование. Край на гласуването. Прието е. 261 за, кой е против? Двеста за, против отхвърлено. 264 за. 264 моля. Кой е против? Кой е против? 264. то Отхвърлено. Но нека проверим. Офирам гласование. Замикаме. Край на гласуването. Отхвалено е. Компромис И. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Изменение 277 за. Против. Нека проверим, моля, проверка на 277. Замайкаме гласование. Край на гласуването. Отхвърлено. Изменение 279 за. Против. Прието е. Компромисиота. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 294 за. Против. Прието. Или нека проверим. <clears throat> проверка на 294. Моля, гласувайте по 294. Край на гласуването. Прието. Компромис К. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Изменение 312. За. Против. Отхвърлено. Компромис Л. Моля, гласувайте по компромис Л. Гласувание. Край на гласуването. Прието. Изменение 318. е първата част за... А, извинявайте, гласуваме всичко заедно. Добре. Е, гласуваме 318 и 319 заедно. Значи за, против, отхвърлено е. Компромис Ако искате да проверим, добре проверка на 318. Искате ли? Не. Добре. Компромис М. Гласуваме по компромис М. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Прието. 331 за. Против. Прието. Компромисен. Моля, гласувайте.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 Zamykam głosowanie. Край на гласуването. Прието е. Компромис О. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 357. Кой е за? Против? Отхвърлено. Да, за съжаление, отхвърлено. Сега компромис И. А, П, извинявайте, компромис П. Край на гласуването. Прието. 364. Кой е за? Против? Прието. 365 за Прието е. Сега преминаваме към преамбюла. Номер едно. За. Против. Прието е, но нека проверим. Проверка на изменение едно. Края и на гласуването. Прието е. Второ. За. Против. Прието. Трето. За. Против. Отхвърлено. Компромис едно. Гласувайте по компромис едно, моля. Край на гласуването. Прието е. Шесто. За. Прието е. Седмо за. Кой за? Против. Прието е. Девето за. Против. Прието. Компромис 2. Нека Гласуваме електронно. Край на гласуване. Прието е. Изменение 16. За. Прието е. 17. Кой е за? Прието. 19. За. Против. Прието. Компромис трети компромис. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Прието. 27. 26, извинявайте. За. Против. Отхвърлено. 29. За. Против. 29. Проверка на 29-то. Замекаме гласование. Ono osobno. Ok. Przyjęta. Прието е. 300 за, против, отхвърлено. Компромис четвърти. Моля, гласувайте.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 Прието е. Компромис 5. Моля, гласувайте по компромис 5. Край на гласуването. Прието е. 37 за против. Прието е. 42 за. Прието. Компромис 6 за. Е, извинявайте, електронно гласуване. Край на гласуването. Прието е. Компромис 7. Електронно гласуване. 42. Край на гласуването. Прието. 54-то. Кой е за? Прието е. 55-то за. Против. Прието. <clears throat> Компромис 8. 8. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Прието. Компромис 9. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Прието е. 80. За. Против. Отхвърлено. Десето. Компромис десети. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Прието. Компромис 11. Кой е за? Е, гласуваме електронно, моля. Край на гласуването. Прието е. 99. Кой е за? Кой е против? Отхвърлено е. 100. Кой е за? Прието е. 12 компромис. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Прието е. 107 изменение. Кой е за? Против? Отхвърлено. 108. За? Против? Прието. 109 за. Прието. 110 за. Против. Прието е. 111 за. Против. Нека проверим. Проверка на 111. то Мисля, че е прието, но нека проверим. 111. Край на гласуването. Прието е. Прието. Компромис 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Сега е изменение 123 и 124. Кой е за? Кой е против? Прието е, но мисля, нека проверим по-добре. Проверка на 123 124. Край на гласуването. Прието е наистина. Добре. Компромис 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Компромис 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 130 за. Прието. 132. Кой е за? Прието е. 133 за. Против. Прието е, мисля. Но нека проверим. Проверка на 133-то. Край на гласуването. Да, прието е. 135. Кой е за? Против? Отхвърлено. 136. Кой е за? Против? Прието. 137 за, против, прието, но нека проверим. Моля, гласувайте електронно по 137. Край на гласуването. Прието. 138. За. Прието е. 139 за. Прието е със същото мнозинство. И така, целият текст на проекто резолюцията. Моля, гласувайте електронно. повтарям, гласуваме целият текст. Край на гласуването. Прието е. Докладчикът иска ли думата? Съвсем накратко искам да кажа благодаря. Ето, а, гласувахме сега, предстои гласуване в пленарната зала. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Сътрудничеството беше изключително положително.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 поискане на някои политически групи. Разменихме документи като тези политически групи някои от тях не бяха съгласни с а, удължаването на срока. Повечето координатори се съгласиха с удължаването на срока, обсъдихме проблема в Страсбург и решихме, че цялата комисия трябва да вземе отношение по проблема. За това ви моля да потвърдите препоръките на координаторите и за удължаване месец срока с два месеца. Тези, които са за продължаване на срока с два месеца. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Струва ми се, че всички гласуваха. Край на гласуването. Приема се. Девета точка отпада, така че нямаме повече гласувания. В такъв случай можем да считем, че продължението с два месеца е гласувано. Господин Никълсън, господин председател. Имаше репортажи по, теле, по телевизията за износ на говеждо от Бразилия. Сега, не знам дали е вярно или не е това, което бе представено, но аз мисля, че трябва трябва да зададем въпроса дали, дали говеждо от Бразилия се внася в Европейския съюз и трябва да знаем в такъв случай къде и как и, и в какво количество. Но мисля, че трябва да зададеме въпроса на комисията и да, да поискаме от комисията да, да даде обяснение. Може би не днеска точно, може би да зададем въпроса в писмен вид. Но мисля, че това е един много важен а, проблем за всички нас и ние трябва да го повдигнем. Скъпи колега, госпожа Магенес имате думата. Благодаря. Да, аз подкрепям искането на господин Никълсън. Трябва да имаме възможност в точка 13 днес след обед, тъй като ще има представител на комисията, който ще ни обясни докъде са стигнали преговорите по търговските споразумения да ни обяснат какво става, защото наистина това е един пункт, който ни интересува. Да, преди 3-4 дена се говориш. От 3-4 дена се говори за това. Вчера се срещнах с един представител на асоциацията на производителите и наистина бяхме помолени да се обърнем към комисията, така че ще видим каква е процедурата. Може би ще започнем с имейл, за да помолим или всъщност ще, ще помолим генералния директор на заместник генералния директор на генералната дирекция да вземе думата по този въпрос след обед. Филип, проблема е, разбира се, не, ние можем и а, така не неформално да се обърнем към комисията и да поискаме обяснение днес след обед. Господин господин Никълсън, вие говорите за развалено говеждо. Това е по-скоро въпрос към Генерална дирекция здравеопазване. Или може би, да, или може би въобще да, се, да искаме а, информация относно вноса от, Бразил, от Бразилия като цяло. Струва ми се, че нещата са ясно. Ще, ще, ще помислиме и на представител на Диджи е, здравеопазване. През последните години е, искаме да знаем всъщност какво, е, какво, какво става през последните две години. Сега, разбира се, тази цялата информ... информация не можем да я получиме след обед, аз казвам какво съм чул. И не можем да обсъждаме нещата преди да е, имаме на разположение малко повече е, подробности, но и може би ще, ще изиска малко повече време, но при всички случаи, господин Бове. Не, не, това не е, не е свързано пряко с търговията, но все пак. Но това е проблем, който наистина се поставя. Смятам, че трябва да го обсъдиме с комисията. Става дума за, за декласиране на вътрешните а, вътрешната поща на Монсанто. Това значи, че още през 99-та година те са били наясно с използването на глифозата и че още тогава се е смятало, че има проблеми и опасност за здравето. Така че трябва да да обсъдим въпроса с двете генерални дирекции, но и да има и е, изслушване с ЕФСА и е, агенцията по храните, защото все още някои производители използват тези препарати. Сега, това нас лично не, не, ни, не, не ни изненадало, но сме е, наистина свидетели на един истински скандал от гледна точка на здравеопазването и на растителната защита. Благодаря, казва господин Дес. Искам да подкрепя колегата Никълсън. Комисията трябва да ни даде информация. Изкривяване на конкуренцията е това, което наблюдаваме сега в Бразилия. Има много говеда, които се транспортират към кланицата по начин, по който ние в Европа не бихме го правили. И това е ощетяване на, на хората в Европа. Ja, auch nochmal zu der brasilianischen Angelegenheit. Ich finde... Господин Посъл, естествено, Хойслинг, извинявайте. Трябва да говорим по този въпрос, също и в контекста на преговорите от Меркосур как ще третираме вноса. Това е важно. Господин Дес е прав. Не може да има различни норми при, наши, при наше месо и при внос месо. Така че във всички случаи трябва да зададем въпрос на комисията. Е да, наистина тази тема е от огромно значение и се радвам, че господин Холзинг и господин Дес са на едно и също мнение по въпроса. Искам само да наблегна на казаното от господин Хауслинг. Много е важно да обсъдим въпроса и с Генерална дирекция търговия, е, защото какво става с Бразилия? Ние не можем да изнасяме месо в Бразилия. Господин Андрия, благодаря господин председател. Този дебат само препотвърждава нашите позиции по тези въпроси. Трябва да бъдем дителни, още по-бдителни от преди. Така че наистина трябва да поискаме от комисията допълнителни подробности за случващото се с вноса в Бразилия. Както и въпроса на господин Бове. Трябва да изслушаме ЕФСА относно начина по който се произвеждат контролите, проверките и изследванията. И госпожа Агилера за последно. Мене ми се струва, че продължението на господин Николсон е много важно. Има проблем с проверките над а, вноса. И в медиите се, се изнасят данни, които за Бразилия, които наистина са много тревожни. Тук не става, не става дума само за това, което произвеждаме в Европа и какво ядем. Така че струва, струва, струва ми се, че тук проблема засяга повече е, Генерална дирекция здравеопазване, тъй че то става дума за храна, която е и а, става дума за внос. Така че каква част от този внос ядеме или сме изяли вече? Това, това трябва да бъде уточнено. Виждам, че сме единодушни и всички политически групи са абсолютно единодушни. Така че ще изслушаме представителя на Генерална дирекция Агри. Надявам се, че ще получиме необходимите подробности и ще трябва да поканим генерална дирекция Агри и Санте, здравеопазване, които да ни представят нещата. Филип. Само нещо, което ми се струва също интересно. На 11 април имаме предвидена дискусия с представителите на ЕФСА относно е, дейността на агенцията. Това при всички случаи не ни, не ни пречи да засегнем темата още днес, така че ще зададем въпрос още днес. Ще започнем. Прот още днес, като зададем въпроса на генералните дирекции. сега минаваме към точка 10 относно парниковите газове и поглъщания, дължащи се на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамките на програмата за 2030 година. Става дума за изменение на регламент 525 от 2013 година относно механизма за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с измененията на климата. Нашият докладчик е госпожа Кюстингер. Водещата комисия е ЕНВИ. Господин Норберт Линц е доклад от НВ. докладчиците и докладчиците сянка на двете комисии работят съвместно по този доклад разполагам с много информация, но мисля, че докладчицата най-добре може да ни представи същността на нещата. Давам думата на Елизабет. Благодаря, господин председател. Е, най-напред да кажа, че всъщност днес е Международния ден на гората на лесовътството, така че днес обсъждаме този доклад, което е нещо по принцип само по себе си сигнификантно. Така че хубав е този, тази поличба. За нас е, този доклад е голям шанс да видим как е, да бъдат включени тези емисии в е, целия пакет за климата. Една обща бележка. Продоволствената сигурност и устойчивото използване на ресурсите не са противоречие на политиката за климата. И това трябва да е нашата изходна точка, когато обсъждаме тази тема. За мен е важно да работим за един добър енергиен пакет и пакет по климата. Трябва да сме смели тук. Смели, смело за промяна. Това е от което имаме нужда. Трябва да обвържем е, тези две области селско стопанство и е, лесовътство. Селското стопанство и лесовътството трябва да бъдат разглеждани като част от решението, а не като част от проблема. Сега за земеползването и промените в него. Аз е, се основах на три принципа – най-напред честността, е, сравнимостта и заместяемостта. Това са трите принципа, на които се основах сега. Че, честността. Държавите членки не биват да бъдат ощетени тук. Има някои държави членки, които през последните години направиха големи подобрения е, в областта на селското стопанство и на лесовътството. Има държави членки, които десетилетия провеждат определени мерки в тези две области и аз мисля, че, е, че този факт трябва да бъде отразен при изчисленията. Сега сравняемостта. Втория принцип. Тук за мен е важно да имаме устойчиво развитие в селското стопанство и лесовътството. Разнообразието на горите в Европа трябва да бъде отразено. Има голямо разнообразие между държавите членки, между горите в държавите членки. Не бива да се подаваме на, е, на иллюзията, че може да има едно решение за всички видове гори. И на трето място, трябва да направим разлика между зелените CO2 емисии и е, емисиите от твърди корива. Ако не направим тази разлика и не кажем ясно, че биоенергията, биоекономията и използването на дървени продукти в строителството, например, ако не кажем това, то няма да, да кажем, че всъщност този сектор допринася по този начин за намаляването на, на въглеродните емисии. Ето, например, една дървена къща спестява, намалява въглеродните емисии. Строителният материал, дървото замества другите строителни материали, за чието производство е необходим, е, при, при е, тяхното производство се произвеждат въглеродни емисии. И освен това, самото използване, експлоатацията на тази дървена къща е по-екосъобразно. Това е, тук всъщност става за една истинска кръгова економика. Ако е, важно е за всички нас тук да разберем този принцип. Би било хубаво да успеем сектора на поглъщанията от земеползването и промените в него да бъдат включени тези емисии <clears throat> в емисията. Не бива да има едностранни инициативи, не бива комисията да има сама компетенциите за промени. И съвсем ясно трябва да кажем, че подкрепяме биоекономиката. И освен това, трябва да има баланс между залесяването и управлението на горите. Тоест, колкото дървета се изсичат, толкова трябва да бъдат и поседени. Това е простият принцип на устойчивото управление на горите. И отново се връщам, е, трябва държавите членки да бъдат поощрени да продължават с мерките, които вече са предприели, ако са предприели такива, за доброто управление на горите. Нашата цел е да намалим постепенно използването на твърдите горива и ако в този смисъл и паралелно с това успеем да поощрим зелената економика, то тогава може да кажем, че с този доклад сме постигнали много. Визията за нулева за економика, основана на, на нулеви емисии –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 Mamy zgłoszenia? Jeszcze chyba nie mamy. Nie, jest. Pani poseł e, Miller. Pani poseł, bardzo proszę. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Кестингер за тази позиция, за защитата на гората, на лесовътството, на пасищата, на техните притежатели и собственици. Важно е да се застъпим за мултифункционалното, мултифункционалната защита на климата. В тази област има много възможности за работни места. 65% от горите се използват и само 35% от горите а, се допълват. Тук трябва да се признае и функцията за, на горите да поемат въглеродни емисии, Секторът трябва да бъде подкрепен, лесовътството и мисля, че това е една добра стратегия за опазването на климата. Сега за земеползването. Тук имаме големи проблеми при изчисленията на стойностите за преференции в лесовътството. Не бива да има допълнителна бюрокрация. Аз обаче се опасявам, че собствениците на гори ще имат всъщност повече работа, отколкото в момента може да си представим в сектора на лесовътството държавите членки трябва да имат компетенции и тук през задната врата не бива да се налагат от Европейския съюз допълнителни изисквания. Допълнителните стимули за опазването на климата трябва да бъдат дадени от наша страна – има нужда от мерки, които трябва да бъдат предприяти от собствениците на гори и тези мерки трябва да са практически насочени и реалистични. Има три различни позиции. които според мен са необходими да бъдат из, из, изнесени от нашата комисия, а именно в защита на селското стопанство, лесовътството и пасищата. Ние ще излезем с наши изменения и благодаря за това положително становище за горите. Господин Фланекан. Uh, Благодаря. Много интересна тема. Аз съм докладчик в Сянка за МВ. Разговаряхме с, с, стопа, с, с селски стопани, представители на зелените партии и стигнахме до заключението, че е необходимо да се отчитат и да, да се а, изчисляват а, емисиите, ако наистина искаме този проблем да бъде решен. Но проблема, с който се сблъскват а, земеделците, е, че примерно а, горското дело може да бъде използвано за разширяване и увеличаване на интензивното животновътство. Сега някои биха казали какъв е проблема в това, но част от площите могат да се използват в, на север за залесяване, а на на юг да останат пасища. Това обаче би било един проблем за моя регион. И това, и това не трябва да се допуска. И ще, ще, ще, ще, ще стане така, че вместо а, емисиите да бъдат каптирани в а, горите, те всъщност ще се разпро, разпространат и ще имат отрицателни последици и за останалите така наречени добри площи. Така че трябва да внимаваме. Сега, аз ако ние кажеме на, на хората, че тези, примерно, площи или е, тази, тази земя не е, а, е, не струва нищо. То тогава тези Така че само, само, само, само, само вчера видяхте какво, какво стана, как може да се, как може да се реши този. Аз по, аз, аз по принцип съм за прилагането на тези мерки, но а, бих, бих искал просто да успеят да, по някакъв начин да спечелиме хората. Вчера а, един една, едно пред, пред, пред, предприятие, което е, обработва търпа, беше глобено и то не става дума за многонационално предприятие. Местно предприятие бе глобено ми половин милион евро за, е, не, за, не, за, де, де, за, действие, за дейността си. Така че какво искаме да направиме? ако, ако искаме да, да запазиме околната среда, трябва да се опитаме да обясниме на хората и трябва да ги убедиме. Така че това е което аз правя и се опитвам да правя в, в, в моята страна. Дали ще можем да, да, да, да, да, да, да, да, да запазиме тези земи и да постигнем наши, нашите е, да постигнем на, нашите цели. Не, това няма да стане, ако действаме така, както го правим в момента и налагаме глоби. ако, ако на, а, настройваме хората срещу себе си, няма да стане. Напротив, да, ние трябва да помогнем на, на тези хора, трябва да се, да се поучиме от уроците от, от миналото, за да, за да знаем как да, да се опитаме да решим проблемите за бъдеще. Много ви моля да не, да не говорите прекалено дълго по възможност. И госпожа Мюлер има гости. Добре дошли на нейните гости, представители от нейният избирателен окръг. А сега дам думата на господин Андрие. Андрю, now Андрю, please. Oui, merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да благодаря на госпожа Костингер за това, че ни представи становището си. Аз съм съгласен с а, нея. Това е доста техническо досие, нещо, което стана ясно и от нейната презентация. Аз съм съгласен с предложенията на комисията, които имат за цел да изпълним ангажиментите поети в рамките на споразумението от Париж. Тук се отчита слабия потенциал за смягчаване на ефекта на селскостопанския сектор и това е казано в доклада. Също както докладчика, така и аз смятам, че е важно селското стопанство да даде максимален принос за намаляването на а, газовете с парников ефект. Затова трябва внимателно да помислим за емисиите на тези газове и поглъщането им и начина по който а, ангажиментите могат да изпъл... бъдат изпълнени в рамките на лесовътството и селското стопанство. Добре е да се отчете приноса на лесовътството, тъй като лесовътството също дава своя принос за устойчива биоекономика. Не трябва да има отрицателно салдо при използването на земите. Трябва да се позволи по-голяма свобода за трансфер на кредити. В точка 8 на доклада се казва нещо и аз смятам, че е добре в тази точка да се вземе предвид устойчивото управление на ресовътството от страна на всяка държава членка същия ред на мисли е важно да се определи ролята на всяка една държава членка и на Европейската комисия по отношение на референциалните стойности за горите. Всяка държава членка може да изготви референтното ниво, за което носи техническа и политическа отговорност. А комисията може да поеме отговорност за прозрачността на целият този процес. Благодаря. Кой е пан посел Агню? Благодаря, господин Агно. Смятам, че е важно да напомня на комисията, че Европейския съюз няма правомощия в лесовътството. Той няма такива правомощия, така че изобщо не трябва да обсъждаме този въпрос. Господин Фланеган дори не трябва да се притеснява от това, че Европейския съюз иска да съди дървета в Ирландия. Ако някой иска да съди дървета в Ирландия, това е ирландското правителство. Така че всичко зависи от вашата държава. Относно изграждането на дървени къщи, за много, фе, много фермери в Обединеното кралство нямаха а, възможност да изграждат а, дървени прегради. Хората не го направиха, защото трябваше да се използва един химикал, което стиг... доведе до там, че много тези прегради изгниха. Те просто се разпаднаха. Ако ще изграждате дървени къщи, ще трябва да направите нещо за тези къщи, защото в противен случай те ще се сринат до 10 години. Насекомите от почвата нападат дървесината, тя е изключително уязвима. Относно а, точка 10. Тук се говори за мониторинг на емисиите на парникови газове и докладване на друга информация. В моята ферма как ще се приложи това? Опитваме се да предвидим различното равнище на културите, колко емисии ще имаме, колко ще отиде в атмосферата и се питаме, Боже Господи, статистики за всеки ден, за всеки месец или за всяка година ще трябва да изготвяме. какво да говорим за овцете и за агнетата? Колко трябва да са големи овцета, колко са големи агнетата, колко метан ще произведат? Ами, а, напишете го. И стигаме до азотния окис от бобовите растения. Е, ако нямаме възможност да използваме продукти за растителна защита, то тогава тези бобови култури ще бъдат погонати от плевелите. Просто не виждате ли, че е невъзможно е, всичко да се свежда до е, отмятане на кутийки. Това няма да ни доведе до никъде. Сел Капуто. Господин Капуто. Grazie, grazie Presidente. Innanzitutto voglio ringraziare la collega Costa. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на колегата Костингер за отличната й работа. Аз поделям всичко казано от, всичко казано от нея. Земеползването и промените в земеползването и горското стопанство са изключително важни за постигането на целите в областта на климата. Това е необходимо, ако желаем да имаме устойчива политика в областта на климата. Бих искал да кажа три неща. Според мен не трябва да се ограничаваме само и единствено до положителните ефекти от лесовътството за защитата на климата. Нека да вземем предвид и възможностите за смягчаване на климатичните изменения чрез използването на устойчива биомаса. Струва ми се, че устойчивото използване на биомаса и изграждането на европейска стратегия за биоекономиката, като осигурим и енергийна сигурност, това ще ни доведе до добри резултати и ще може да изработим добри критерии за референтните стойности. На следващо място, както вече съм упоменал това в доклада си за споделените усилия, делегираните актове трябва да се използват за промяната на несъществени части от основния законодателен акт. Благодаря. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja zahvaljujem e, gospođi Kestinger na odličnom radu. Благодаря. И, е, господин председател, искам да благодаря на докладчицата за нейната работа. Аз съм загрижена по повод на две теми. Най-напред, член 8. Става дума за изчисление на емисиите. Е, проблем са за мен референтните стойности. До момента имаше практика как да се изчисляват тези стойности, а именно на базата на данни до 2009 година. Но в Харватия по това време и преди този период имаше война, имаше окупация – много е трудно да се направят изчисления за следващите периоди на базата на тези данни. Не може да вземем данните от 90-та до 98 година. Тогава Харватия не ползваше горите си. Освен това, горите бяха изсичани. Но и след интеграцията нямаше добро управление на горите, защото цялата инфраструктура беше разрушена, нямаше хора, нямаше персонал. Затова аз правя изменения за това сроковете за Харватия да не възжат, да бъдат променени. Освен това, санкциите са, санкционират се тези страни в момента, според мен, които се опитват да установят едно устойчиво управление на горите. А тези страни трябва да бъдат поощрени. Това не се случва. В Харватия има големи площи, които се залесяват в момента. Има планове за залесяване на огромни площи. Много от тях са включени в мрежата Натура 2000. Но тук има противоречие с други законодателни актове. Акто, актове, актове. Освен това, Харватия е намалила с 35% емисиите на въглероден През 2012 година това се дължи на намаляване на броя на млечните крави и на използването на торове. Тези площи, които сега се управляват устойчиво, не биват, не са отразени в регламента. Трябва спецификите на държавите членки да бъдат отразени в регламента. Господин Хайслинг, благодаря. Искам да направя няколко забележки, които вървят в друга посока – нещата не са толкова красиви, колкото си ги представяме. Само една част е, от, проблемът, от проблема е климата. Понякога създаваме впечатлението, че всичко, когато бъде осветлено от гледна точка на климата, проблемите ще се решат. Има потенциал, но нещата са по-сложни все пак. Не знае дали може да има компенсация за това, че ето ще залеса тази площ, а пък е, от друга страна ще отделям повече емисии. Така да, някои държави и членки ще се отърват от отговорност. Не смятам, че това е продуктивно. Тази система трябва да бъде анализирана критично. Сега това, което каза госпожа Кюстингер, трябва да има ограничение. Сега, например, <clears throat> за използването на дървото. То по принцип е CO2 неутрално, но не е съвсем. Е, да се твърди това е малко наивно. не може да се твърди, че по принцип биоенергията е CO2 неутрална като цяло. Сега пасищата, мочурищата, те имат функция като а, площи, които задържат CO2. Сега господин, на господин Агнел искам да кажа, че аз имам една къща от 17 е, век и все още живеем в тази къща. Тя е от дърво. Така че дървото може да просъществува стотици години. Не зная в Англия как е, но в Германия това е възможно. Може да се живее в дървени къщи стотици години и когато те са били тогава строени, не е имало химикали, така че не е нужно да се строят къщи от бетон непременно. Господин Дес след това господин Таков. Благодаря. Благодаря и на госпожа Кестингер. Моята политическа група подкрепя е, е, този документ, този текст. Радвам се, че госпожа Кърстингер е, е докладчица. Тя е от Австрия. В Австрия с голяма буква се пише устойчивостта в областта на селското стопанство и лесовътството. Когато не критикуваме, сме недоволни, така че нека видим е, какви неща са се случили положителни в е, този сектор – Знаем какво имаме предвид, когато казваме устойчивост. Още през 18 век е създадена тази концепция. Тя е много проста. В Бавария още през 18 век е казано не бива да се изсичат повече дървета, отколкото се посаждат. Това трябва да въжи и днес. Истина е, че когато се използва дърво, емисиите от въглероден диоксид намаляват. Аз също мога да кажа, дървото, което се използвало преди 500 години, все още служи. Ако използваме дърво, това е добър принос за намаляване на емисиите. От друга страна обаче, трябва да подкрепяме и мерки за залесяване. Аз съм казвал, още през 90-те години в Бразилия финансирахме проект в, за залесяване и всеки път, когато отида там, виждам колко хубава гора се е получила. Когато подкрепяме такива, горе, е, такива проекти, правим нещо много добро за климата. Освен това, дървата, извинявайте, гората трябва да се поддържа. Тя не може просто да се създаде и да не се управлява. Тя трябва да се поддържа. В противен случай е, дърветата ще загинат. За това има много положителни примери. Така че трябва да се грижим, да поощрим употребата на дърво. Манариана Петхе. Искам да я подкрепя с нейното предложение да вземем предвид опита от миналото. И вярно е това, което каза госпожа Кърстингер, селското стопанство не е част от проблема, напротив. Благодаря. Pan poseł Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä aamu on tällaisia MEPin. Благодаря, господин председател. Това е една чудесна сутрин за всеки един депутат. Три заседания на комисия едновременно, плюс гласуване в четвърта, но все пак нямаше как трябваше да дойда тук, за да взема отношение по земеползването и промените в земеползването и горското стопанство. Тази точка е изключително а, важна за всички в Холандия. Благодаря на госпожа Мюлер и на госпожа Кьостингер, която наистина се е спряла на най-важните асекти от предложението на комисията. Политиката на Европейския съюз трябва да направи така, че правилата да бъдат спазвани – Необходимо е горите да останат основния а, приемник на емисии. По никакъв начин не трябва да се подценява тяхната роля. Член 8 от предложението на комисията е изключително важен. В него се вземат предвид референтните стойности за горите – в държавите членки. Има държави, в които има много повече горски площи, отколкото в други. Но изчисленията, които се правят, са, меко казано, погрешни. Защо? Защото трябва да се направи разграничение между две неща. В метода на изчисляване на комисията има доста проблеми, тъй като по този начин не се насърчават държавите членки да работят за устойчивото управление на горите. Има противоречие между предложението на Европейската комисия, където се говори много за биомасата и тази точка. Аз бих искал да подкрепя Елизабет Кърстингер, която изисква изчисленията да се базират на актуални данни, за да може да се поправи тази неточност. Ще внеса изменения от техническо естество, но като цяло от доклада наистина ни удовлетворява и сме съгласни с докладчика. Политиката за горите е политика, която е в правомощията на държавите членки. Те са тези, които могат да се произнасят в това отношение. Земеползването, промените в земеползването и горското стопанство и предложението в това отношение имат за цел да помогнат на държавите членки, за да може площите и горските стопанства да продължават да поглъщат емисии на парникови газове. Да не забравяме обаче и ролята на управителите на горите, на горските стопани. Както вече казах, ще внеса изменения не само в това отношение, но и по други аспекти, например къщите, изграждани от дървесина и така нататък. За тях ще има специален параграф. Благодаря. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да благодаря на госпожа Костингер за пълния доклад, казва господин Денано. Наистина много положителни аспекти виждаме в него. По отношение на земеползването и промените в земеползването и горското стопанство, те са важни, за да постигнем целите в областта на климата. Важно е обаче да имаме единни правила, въпреки че не можем да упростим чак до там нещата. Важна е ролята на горските стопанства, но и не само за фотосинтезата и за поглъщането на парникови газове. Селското стопанство и горското стопанство могат да ни помогнат в борбата с климатичните изменения. От нас изисква да имаме глобална визия. Не трябва да противопоставяме двете неща земеделие и горско стопанство, тъй като а, тези два елемента взаимно се допълват, а не си противоречат. Разбира се, трябва да а, излезем с препоръки, тъй като а, този въпрос е в правомощията на държавите членки. Важно е да използваме целият потенциал на горите. Това бе казано многократно. Дървесината в различните държави е различна. Не може да сравняваме горите в Германия, в Харватия, в Франция, защото качеството на дървесината е различно. Съвсем различно е качеството на дървесината в а, а, Амазонската гора, например. Трябва обаче да имаме единен подход и мисля, че именно това е целта на настоящия доклад. Благодаря. Pan poseł jest sprawozdawcą, także głównym. Благодаря. Сега да чум докладчика на комисията Елизабет. И аз благодаря на докладчицата Кьостингер. Много правилни неща са казани в доклада. Аз естествено ще се опитам в компетентната комисия ЕНВИ да представя нещата така, както са представени и в този доклад и да поема някои от тези тези, но съм изненадан да си признаят. Изненадан съм от реакцията на социалистите. Вчера чух някои изказвания. Ето това, което, например, каза господин Бренен. Всичко, което предложих за лесовътството, и повече обвързаност към държавите членки за промяна на референтните години, както каза и хрватската колежка. Като имам преди всичко това, бих помолил колегите Капото и Андре да преосмислят това, което казаха днес. Защото не може да говорим за лесовътството и в същото време да представяме интереси коренно противоречащи на това, което се каза днес в комисията ЕНВИ. Както казах, аз ще се опитам да поема в моя доклад много от нещата, които чух днес тук. Пан дам, дам господин Данта. Благодаря, господин председател. И аз на свой ред бих искал да приветствам работата на колегата Костингер. Аз се поздравих и вчера в Комисията по околна среда. И цяло подкрепям доклада на Елисабет, най-вече по отношение на спазването на принципа на субсидиарност по отношение на лесовътството. Изцяло съм съгласен с казаното от колегата Кьостингер по член 8 за лесовътството предложението на Европейската комисия. Според мен тук има две неточности, които могат да поставят под въпрос поразумението от Париж. Санкционират се държави, които наскоро са въвели политики за устойчиво управление на горите. По, този начин, имайки предвид текста, ние не насърчаваме останалите държави членки да го направят. Също време обаче Европейския съюз ги приканва. Имаме и политики, които насърчават използването на биомаса от една страна и от друга страна устойчивото складиране на а, парникови емисии. Горите, дървесината, те са важни. Те могат да бъдат част от енергийния микс, както се изразяваме, тъй като дървесината – е ресурс, който се възобновява. Същевременно дървесината може да се използва и в строителния сектор, тъй като това е подходящ материал, който а, също дава възможност да се складира парниковия газ. Трябва да бъдем последователни в политиките си. Не може тук да насърчаваме към едно, а на друго място да го отричаме. А, Нека да сме последователни във всяко едно отношение в рамките на кръговата економика. За това подкрепям подхода на колежката, която предлага референтни стойности на базата на сегашните национални политики в областта на лесовътството, а не да се взима като основа някаква историческа средна стойност. Това не отговаря на адекватната ситуация. На сегашната ситуация. Господин Дес. Благодаря. <clears throat> Не, господин Лейнс. Той каза, че <clears throat> социалистите и демократите изразяват противори... противоречиви мнения. Ами да, така е. Те са и социалисти, и демократи. Това е към господин Лейнс. Нищо чудно, че той има чувството, че говори с две различни политически групи. Да, господин Тарабела, аз се питам дали социалистите не са демократи, след като се, под, след като се подчертава съюз, чрез Съюза и че са и демократи, да чудя се. Но по същество, някои държави членки наистина са залесявали през последните години доста. Ето, например, в Германия имаме повече гори, отколкото преди 40 години. И такива неща трябва да, се, да се отразят в изчисленията. Господин Агнио. Благодаря ви за това, че ми дадохте отново думата. А, чух, че имаше и немски представител, който говори два пъти за дървените къщи. Бих се изненадал, ако ако къщата не се развали. А, така или иначе, тя трябва да има каменна основа. Аз говоря от личен опит. Преградите у нас, които не бяха третирани с продукт, се сринаха заради насекомите. Знам, че в скандинавските държави дървените къщи са масово разпространени, но моля ви се, проумейте, че дървесината е органичен материал и има си жизнен цикъл. Дървото или ще расте към 200 години, след което ще изгние, като издава, а, ще изпусне парникови газове, или пък вие след 20-30 години ще го отсечете, ще го използвате за изграждането на къща и рано или късно тя ще изгние. Ако не използвате някакви мощни консерванти които излъчват емисии. Не може да избегнете емисиите. Така или иначе на даден етап емисии от парникови газове ще има. В Благодаря. Сега давам думата на представителя на комисията от Генерална дирекция Климат. Uh, Благодаря, господин председател. Чудесно е, че Комисията по селско стопанство обсъжда нашето предложение. Благодаря на докладчика за неговата работа. Нека ви напомня, че тези досиета се обсъждат за втори път в Европейския парламент. Държавите членки вече прилагат сходни правила на тези, които са разписани в регламента по смисъла на втория период на поетите ангажименти от протокола на Киото. Няма никакви задължения за селскостопанските производители или за горските стопани. Това, което прилагат държавите членки, дава резултати е в съответствие с устойчивото управление на горите – то е напълно съвместимо също така с целта за разцъфтяващ селскостопански сектор, не подкопава продоволствената сигурност. Сега отиваме напред към периода 2021-2030 година и правилата за този период са сходни на тези, които се прилагат в момента. По смисъл на настоящия законодателен акт, държавите членки – трябва да подобрят мониторинга и отчетността на различните дейности, включително и за земеделската земя и горските територии. Затова Европейската комисия предложи тези дейности да бъдат включени в механизъм за гъвкавост от лук към целите в областта на климата. Като включим акта за земеползване, промени в земеползването и горското стопанство, ние всъщност се опитваме да признаем, че това са двете страни на една и съща монета. Да, има емисии от селското стопанство, но чрез по-доброто земеползване и улавянето на емисиите, селското стопанство също може да се превърне в част от решението. И това е изрично отразено чрез механизма за гъвкавост. Този механизъм за гъвкавост води до това селското стопанство да използва опциите за смекчаване на въздействието, Те също времено да се увеличават разходите за селскостопанския сектор, нещо, което според нас е много важно. Друга част от е, дискусията е отчетността по отношение на горското стопанство. Предложението на комисията изцяло спазва правомощията на държавите членки по отношение на лесовътството. Държавите членки са тези, които трябва да изчислят е, референтните стойности за горите. И това всъщност е подход, който предложиха самите държави членки по време на преговорите в рамките на протокола от Киото. Защо? Защото този подход дава възможност на държавите членки да отчетат спецификата на а, техните гори, структурата на техните гори, всичко, да вземат предвид всичко, което е необходимо. Изключително важно е предложението на Европейската комисия, имайки предвид преустановяването на прилагането на протокола от Киото. Нещо, което ще обсъдим и в по-големи подробности. В предложението ни се признава също така ползата от управлението на пасищата. Така че като цяло Бих искал отново да повторя, че предложението на комисията е съвместимо с принципа на устойчиво управление на горите. То дава възможност на биоекономиката да процъфтява и разбира се е напълно съвместимо с целите за продоволствената сигурност. Благодаря. Окей. Okay. Мадам Костингер. Е, Благодаря. Чух много положителни коментари. Благодаря за това. Подкрепям всичко това, което чух за намаляването на допълнителната бюрокрация. Това е много важно за нас. Има милиони собственици на гори, които са частни лица и те правят много за управлението на горите. Трябва да ги поощрим, а не да се опитваме да регулираме тяхната дейност, което, която регулация няма да, да функционира така и така. Сега за мачурища, за пасищата. Да, този въпрос е важен. Не става дума да защитаваме дадени модели на развитие. Не. Напротив, трябва да видим какво до момента някои държави членки са постигнали в защитата на екологията, какви мерки са взети до момента и те трябва да бъдат поощрени. За това има изключение при Лолоцев. Сега към господин Егня. Е, тези дървени къщи, които той познава, а, тези дървени къщи са нещо от миналото. Е, по, в момента се строи по нов начин с дърво. Мога да го поканя в Австрия. Е, там се строи в момента най-голямата дървена структура на 48 етажа. нещата с материалът се обработва така, че няма опасност от изгниване. Така че този вид строежи искаме да подкрепим. Те са много подходящи за социални проекти. Това е именно иновацията, която е всъщност лицето на бъдещето. Сега за референтния период 90-2009 година. Това специално този референтен период аз съм го зачертала. Точно за да подкрепим е, биологичното разнообразие и да отразим разликите при държавите членки. Така че този исторически историческите данни могат да бъдат използвани там, където има смисъл от тях. Сега господин Хойслинг. Имаме схема за търговия с емисии. Там се търгува с тях. Сега, един, е, сега гората е ресурс, който е възобновяем. За щастие. Но господин Хъслингер, е, извинявайте, Хойслингер, направи няколко негативни изказвания, мисля, че имаме повод за оптимизъм като цяло. Регулацията на европейско равнище няма да проработи. Компетенцията трябва да се поеме от държавите членки, защото те знаят най-добре как да се управляват горите. Смятам, че нашата комисия трябва да се бори много за налагане на единни решения на всички държави членки. Повече трябва да се залесява, отколкото се сече, това не е непременно един принцип, който въжи за всички. Е, управлението трябва да е разумно. Е, е, то заплушението. Благодаря. Вие ни приканва, приканвате и най-вече господин Агню да дойдем да посетим Австрия и да видим този изключителен строеж. И сега, ако ми позволите, бих искал да ни предадете в писмен вид вашите мнения и аргументи, които изложихте днес. Те биха били много полезни в дискусиите с нашите избиратели. В крайна сметка, Добре, че гласуването беше малко по-кратко, за да можем да дискутираме свободно и спокойно. Сега приключваме 3 минути почивка и продължаваме с заседанието на координаторите. Благодаря на всички.